Всички виждаме, че контекстът е особен. На 26 май предстоят избори. Това е чест за нас, но и задължение. Предизвикателството на европейския бюджет не се свежда само до цифри и числа. Един адаптиран, добър бюджет е от основно значение за изпълнение на политическите ни приоритети. Ние искаме бюджет, който подкрепя инвестициите, при устойчиви и приобщаващи условия. Защото само по този начин ще се противопоставим на носителите на популистка риторика, които не се свенят да разят лъжи. Най-напред искам да благодаря на Моника Холмайер, нашата докладчица, която сега не ме слуша, но непременно ще започне да ме слуша за е, нейните предложения, които бяха с много високо качество е, и позволиха да работим за постигането на компромиси много конструктивно. Голяма благодарност, Моника. Благодаря и на всички от тези, които водиха преговорите, за това, че дадоха храна за дискусиите в името на бъдеща устойчива Европа. Ето приоритетите на нашата група. Първо, Укрепване на социалното измерение на бюджета, като особено се бди за бъдещето на младеща. Трябва да продължим да помагаме на хиляди млади хора, които търсят своя път към пазара на труда. Също така, още в този бюджет трябва да бъде заложена Европейската платформа за социалните права. Необходимо е да се предвидят и средства за борба с всички форми на дискриминация. Трябва да се изведат на по-преден план политиките в областта на културата, политиките за младеща, като Еразъм или Творческа Европа. Е, необходимо е да се защитават европейските граждани да се води борбата с промените в климата в контекста на Парижското споразумение. Но може би трябва повече внимание да се обърне и на нашата миграционна политика като акцентираме върху политиката на развитие в страните по происход, страните откъдето тръгват бежанците и също така положим необходимите усилия на територията на Европейския съюз, без разбира се да подценяваме сигурността. Вторият приоритет е този бюджет да може да съпътства европейските граждани във времена на големи промени както каза комисарят, необходимо е да има устойчив, приобщаващ зелен растеж в едно солидарно общество. Третият приоритет е да не се допускат нови кризи с разплащанията, нещо, което току-що чухме от комисаря. И е, няма да скрия от вас, че последната информация, свързана с Брексит, също е повод за реално безпокойство. Четвъртият ни приоритет е използване на всички възможности и инструменти за гъвкавост за да бъде бюджетът едновременно солиден и амбициозен. Крайно време е съветът да поеме своята отговорност. Е, похвално е това, че сме проевропейски ориентирани в думите си, но задължително е да станем такива и в делата си. И за това, драги колеги, този проект на бюджета за 2020 година смятам е не само отговорен, но и истински мост към следващата многогодишна финансова рамка. Всички ние, европейци, вие от комисията и разбира се най-вече съвета, са тези, които трябва да го превърнем в конкретика. Господин Дюпре. Депре. Господин Добре. Благодаря, господин председател. Е, господин комисар, скъпи колеги. Вероятно това е моят последен бюджет. Сигурен съм, че във всички случаи това е последния бюджет на, тази, е, е, на този мандат, който с едно чувство за отговорност бе изготвен. В този контекст, е, е, предвид и Брексит, е, доклада наистина в никакъв случай не отслабва този бюджет и затова благодаря на нашата колега Моника за изработеното предложение за бюджета за 2020. Разбира се, е, имам и резерви, е, а именно по отношение средствата за стратегически е, инвестиции в изкуствения интелект, за създаването на качествени работни места и така нататък. Ние подкрепяме нуждата, искането за допълнителни средства, които ще допринесат за успеха на начинаещите е, малки и средни предприятия. Ние сме за това да се увеличат средствата за Еразъм, който е важен програма за младите е, е, едва създаден, вече този фонд създаде, е, набра огромни е, суми е, за полза на младите необходимите кредити за плащания за 2020 трябва да бъдат предвидени така, че да не се получи натрупване е, и пренос на кредити за разплащания от единия в другия период. Да се Подкрепяме необходимото е, увеличение на средствата за по-добър контрол на външните ни граници, да се засили е, да се е, засили и интензифицира борбата с каналджиите в Средиземно море. И подкрепяме усилията за допълнителни средства за сигурността ни във вътрешен политически план. Е, това ще даде възможност за различни е, е, политики и за ефективно действие на агенциите, които работят за сигурността на гражданите в Европа. Разбира се, трябва да имаме координирани действия в областта на отбраната на европейско равнище. Сега, е, научно-изследователската и е, развойна дейност е, е изключително важна за економическото развитие на, нашата, на нашия континент. Европа от днес е, е, е изпреварена от Южна Корея, Япония, Китай и САЩ в това отношение, в, по отношение на научно-изследователската и развойна дейност. Не разбирам и няма да приема е, отношението на съвета, който е, отказва прилагането на член 53 е, по отношение бюджета за тази година за Хоризонт Европа, такова едно, което пречи на финансирането на важни проекти, такова едно отношение е неприемливо и трябва да се промени. Друг въпрос е борбата с затоплянето на климата. Аз трябва да кажа, че в периода 2014-2020 не успяхме да осигурим необходимата защита на климата и да всъщност посветихме 20, заделихме 20% от цялостната сума, която трябваше да бъде посветена на тази тема, което е неприемливо. мисля, че нашите би трябвало да засилим и това перо в бюджета, което се отделя по линия на ОНЕ за бежанците. Доналд Трамп се е оттегля от това, а ние наистина трябва да действаме срещу и да поведем в това отношение. Господин Соле, уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчика за този важен доклад, свързан с бюджета за 2020, последния бюджет в тази МФР и прехода към следващия. В много отношения това ще е хубава отправна точка за следващите преговори. Необходимо е, например, да обърнем внимание на факта, че не постигаме достатъчно в отношение, по отношение на измененията на климата. Не постигаме дори и целта си от 20%. Тази сутрин в разискванията, на разискванията присъстваха а, млади активисти, които изискват от нас да действаме. Те ни напомнят, че ние наистина сме длъжни да насърчаваме економика базирана на възобновяема енергия. Ние обаче не правим достатъчно по въпроса. Нито смягчаваме ефектите от климата, нито насърчаваме възобновяемите източници. А времето ни изтича. За това ни е необходим мейнстриминг, а, политики за климата на всички нива и а, по-голямо внимание на целите от Парижкото споразумение. Правилно слага акцент доклада върху социалното сближаване. Без него няма да има съюз на гражданите. Инициативата за а, а, младежката безработица наистина а, се бори с нея и а, трябва да направим повече по отношение на социалния стълб. Доклада също така подчертава колко е важно да насърчим технологическата информация, иновациите и цифровизацията. Става дума и за финансирането на отбрана посредством европейски средства. Отбраната отдавна е важна тема. Такова финансиране обаче може да се окаже проблематично, да доведе до а, фрагментация и а, други проблеми. И накра, накрая искам да кажа, че всички си спомнят какво се случи с член 53 по време на последните преговори. Този път искаме тази а, разпоредба а, да се приеме и този път не бива да а, ни излъжат. Благодаря. Имате синя карта от господин Етари, Господин Соре, приемате ли тази синя карта? Да, господин Етарич. Благодаря, че приехте. Странно ми е следното. Това е голям, амбициозен бюджет. Той все повече расте. Според вас, ще ли има ли изобщо някакъв момент, в който бюджета ще остане същия или ще намалее? Или всички ще се окажем в скетча на Монти Пайдън, където ядем, ядем, ядем, докато не се пръснем. До кога ще продължава да расте този бюджет? Благодаря за този въпрос. Той може да отпочне много дълга дискусия. Няма да навлизам в темата за следващата МФР, Естествено, срещата са ограничени, не може бюджета да расте непрекъснато, но все пак всеки бюджет има две страни а, приходи и разходи. Трябва да се погрижим и за а, приходите към бюджета. Те ще ни позволят да увеличим малко по малко, не а, внезапно и а, радикално и рязко, а, разходите средствата, които отделяме. Защото аз смятам, че в един силен Европейски съюз наистина ни трябва по-голям бюджет и повече средства. Благодаря. Госпожа Нириада. Благодаря. Много ми се иска комисарят да се вслуша в това, което казваме днес. Важно е да се чува гласа на държавите членки. Обидно ми е, когато се разхождате напред-назад и не ни слушате. Защото другия път, когато говорите, ние няма да ви слушаме. И въпреки, че а, не ни слушахте, аз пък слушах всички, които се изказваха до сега. Много се радвам а, на този доклад от госпожа Холмайер на положените усилия. Радвам се много, че моето изменение беше прието. То касае финансирането програмите PIS и Интеррег. Много се надявам да продължим да ги подкрепяме, защото още предизвикателства ни предстоят, особено предвид Брексит. А, доста средства се харчат за отбрана, не толкова колкото за климата. Има някои държави, като нашата, която, а, които са неутрални, не са особено доволни. Предстои да, да обсъждаме още този въпрос. Допълнително има и други а, предизвикателства. Вече стана дума за а, плановете а, за реакция по отношение на Брексит. Не мисля, че правим достатъчно. Нямаме парашут, така да се каже. Вече на всички е ясно, че а, в Обединеното кралство не знаят какво се случва и никой а, не знае какво следва от тук нататък, така че как ще реагираме на това? Как ще реагираме на предизвикателствата породени от Брексит? Какво се случва с бюджета, с средствата, които очакваме от тях? Ще си спазят ли те договорките? Много се радвам, че най-накрая сложихте слушалките и ни слушахте. Благодаря. Сеньор Едерич. Господин Едерич. Thank you. Uh, and unlike the previous speaker, I don't mind the... Благодаря. Аз не мисля, че е проблем, че комисарят говори по телефона. Може би залага желаемо успех. Това е наистина амбициозен бюджет има страшно много допълнителни разходи. Еразъм получава много повече пари, е, повече пари за свободно движение, повече пари за административния бюджет. И разбира се, военните разходи. Е, нещо, е, за което във Великобритания се твърдеше, че не е вярно, че е някаква опазна фантазия. Параграф 28. Нещо много важно. Великобритания ще плаща голяма част от дела си в тези схеми. В момента никой не знае какво ще стане. Е, да, Тереза Мей хвърля парите като конфети, защото не знае какво прави. И парите, и приятелите и от партията я подкрепят. Да, така че парите ще бъдат хвърлени. Но от друга страна в момента е хаос. Е, всеки се настройва на парламентарния канал на BBC или чете британските вестници и знае, че има хаос. Твърде възможно е нейната партия да се разпадне. И тогава да се яви някой, който да се вслуша в британския народ и да няма чак такова желание да хвърля милиарди лири, когато има толкова проблеми за решаване от дома. Така че да, разбирам на какво залагате, е, след като планирате такива разходи, очаквайки британските пари, разчитате на тях, но никой не може да бъде сигурен, че ще ги получите. Внимавайте, защото британците могат да кажат не. Сеньор Олбрич. Благодаря, господин е, Етрич. Господин Олбрихт. Благодаря, господин председател, господин комисар. Тук обсъждаме бюджета до 2000, за 2020. Много сложен, много труден бюджет е за целия Европейски съюз. Е, допълнителна причина да благодарим е, на госпожа Холмайер е, за това, че се справи с тази трудна задача. Защо е труден бюджета? Защото първо, ако... това е последният бюджет от, в рамката, бюджетната рамка 14-20 и ще трябва да се плащат много фактури, които са е, подадени в предишни, предходни години. 20-та година ще бъде е, година на повече разходи, на започнати е, разходи дължини вече да не говорим за Брексит, е, Брексит и несигурността, която е, проистича от там, е, може да, происти, да, да последва хаос е, и е, страшно много непредсказуеми и хаотични е, положения. Не можем да изключим факта, че бюджета за 2020 ще се наложи да претърпи корекции в зависимост от Брексит. После, това е бюджет, който е изготвен паралелно с работата по новата финансова рамка. Интересното в този бюджет е, че той въвежда някои елементи за 2020, по които ние работим вече за 4 години след 2020 година в известен смисъл това е утрешния бюджет днес и би трябвало днес да го да решим проблеми, които да не, да не чакаме до 2021. Така че трябва да подкрепяме проекти, които са свързани с развитието, като Хоризонт 2020 и Еразъм говорихме за необходимостта да е, засилим финансирането, дори да удвоим и отроим финансирането по Еразъм. Е, интересно е, че Е, ние говорим за устойчивост на, на е, средствата, свързани с отбрана. Така че 20-та е, година е подготвителна за следващата финансова рамка, не само крайната, заключител, последната година от предишната. С други думи, 2020 година е една много несигурна година, една година с много неизвестни, но и година на увеличени разходи и една мостова година между двете рамкови програми. Е, две, двата рамкови периода. Тя е от решаващо значение и тя ще предопредели това, което ще случва в следващия е, финансов е, период господин Томас. Господа Томас. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на Моника Холмайер за това, че толкова много се вслушваше в нас и постигна необходимите компромиси. Този бюджет за 2020 година е последният етап от многогодишната бюджетна рамка 2014-2020 година. Още веднъж парламентът решително и убедено се е ангажирал да наложи своите приоритети. Господин Етерич, за съжаление той си е тръгнал, искам да кажа, че за разлика от това, което вие твърдите, от 90-те години насетне бюджета на Европейския съюз непрекъснато намалява. Господин комисар, поне на вас мога да кажа. Толкова ми се иска да мога да се надявам, че ще отпадне това безумно противоречие между парламента и съвета, че няма непрекъснато по бюджета да влизаме в логиката на междуправителствеността. Обедена съм, че парламентът ще гласува този бюджет само и само ако парите за борба с промените в климата се увеличат още в тази многогодишна финансова рамка. Много ми се иска бюджетът за 2020 година да предвиди средства за интеграцията на кандидатите за статут на беженец и за беженците и най-сетне ще сложим в ред своята миграционна политика. Много ме безпокои съдбата на европейския проект и така ми се иска да мога да обещая, че новите предизвикателства ще бъдат посрещнати с ново финансиране, че приоритетите е, няма да бъдат финансирани за сметка на социалната солидарност, е, че Брексит няма да се използва като пореден претекст за намаляване на бюджета на Съюза. Много е, ми се иска да вярвам всичко това, обаче бюджетният проект е, така да се каже, повреден. Там има много да се поправя, включително от към равенство между мъжете и жените. Кораж на госпожа Олмайер при осигуряването на бюджет, който да отговаря на нашите амбиции и на, тех, на тяхната висота. Нека да направим така, че хората да нямат само хляб на масата. Uh, Благодаря, господин председател. И аз си бях написал тук едни опорни точки. Тъй като в доклада има много приоритети. Младежка, безработица, климат, отбрана и така нататък. Но с това ще оставя опорните си точки и ще кажа, че бидейки от зелените не се притеснявам чак до там за отбраната. Тя ни е важна на определени моменти, но а, като че ли работи. Сега ще се изкажа от сърце. Няма да става дума толкова за бюджета. За разлика от госпожа Нириада и господин Етерич, който а, изтъкна, че комисарят не слуша, аз смятам, че господин а, Отингер от лявото си ухо слушаше а, информация, новини за Брексита. С дясното си ухо слушаше нас. господин Етерич, къде сте? Между другото, вас вече ви няма. Вие не слушате. Исках само да ви кажа, че трябва да се научите да правите няколко неща едновременно, иначе никога няма да станете комисар. Колкото до бюджета и моята работа в Комисията по бюджети, беше чест за мен да работя там, да работя с всички колеги а, с докладчицата госпожа Холмайер а, и всички останали. Някои от тях са доста добри економисти. Никога не постигнахме толкова, колкото ни се щеше по отношение на политиките за климата. И затова искам а, на последно място да ви кажа, че а, Учениците продължават да стъчкуват в Естония и моя син е сред тях. Подкрепяме ги. Къде трябва да съм аз според вас? Естествено, че при тях. Затова искам да внеса изменение от на АУДЕ, в което се установява връзка между търговските споразумения и целите на Парижкото споразумение. Много харесвам това предложение за изменение. Браво! С това ще приключа. Вече става късно. Едно последно нещо. Времената наистина са доста страшни, но аз няма да се стопя като ледовете в Антарктика, каквото и да мислят европейците. Благодаря. И сеньор Мария, сена А сега спонтанните. Спонтанните изказвания. Е, благодаря, господин председател, господин Мариес. Бюджета за 2020 е труден е, и проблемен е, много предизвикателства има, породени от Брексит. Но трябва да се съсредоточим върху това как този бюджет ще помогне на младите и на жените. Трябва да дадем приоритет на новаторството, научествателската и развойна дейност, да имаме е, бюджет, който да се погрижи за работни места, да помогнем да се създадат работни места за младите. Младите отново са на предната, фронтовата линия в борбата срещу климатичните изменения. Приветствам е, тези демонстрации за климата. Те отпра... изпращат ясно послание. Трябва да им помогнем чрез е, програмата Хоризонт 2020, чрез научно-изследователските центрове и университети, така че младите могат да се е, учат и да заделяме много повече средства за младежка заетост и е, всичките европейски политики трябва да са насочени да помагат и на жените. И е, трябва да имаме предвид, е, господин комисар, че трябва да помогнем и на европейските политики подобряване на е, прокарване на половете и равнопоставеността между половете в всичките ни политики. Благодаря ви за това, че ми дадахте възможност да говоря повече от допустимото. Уважаеми господин председател, дами и господа. Днешната ви позиция е, обогатяват е, комисията, тъй като ние сега готвим плановете за и проекта си за бюджет за следващата година. който е, се надяваме след няколко седмици да ви представим така че е, надяваме се в него да отразим позицията и на парламента, и на съвета. До сега е, сериозно се отнасям към очакванията на парламента. И ще включим е, проблемите, свързани с Брексит е, в проекта на комисията. През следващите дни, утре, най-вероятно ще знаем повече, отколкото днес проекта 2020 ще се опира именно на това дали нашите приятели от Великобритания са готови да поемат задълженията си по бюджета 2020 или ще предпочитат напускане без споразумение и тогава е възможно вече да няма плащания през следващата година. Но тогава ще видим какво ще стане с програмите. Е, нашето правно становище е независимо и неутрално. Ние смятаме, че през 2020 година е, плащането на вноската е задължително за всички държави членки, така както бе прието решението през 2013. И това ще ни даде възможност да изпълним нашите задължения и да упражним правата си през 2020 година. Възможно е обаче да се наложи още в ранна пролет да представим проекто бюджет без постъпления, без приходи, а само с разходи. 12 милиарда евро ще ни липсват при всички положения. И ние ще трябва да покрием тази дупка в бюджета. Надявам се, че през 2019 това няма да се случи. Но при всички положения е възможно след няколко дни да внесем допълнителен коригиращ бюджет за настоящата година във връзка с отварящата се дупка от 6 милиарда, да кажем. 12 милиарда за следващата година и 6 милиарда за тази година. И така, ние нямаме право да трупаме дългове е, на европейско равнище. Държавите членки имат това право, регионите също. Е, местните органи е, на самоуправление имат това право, но ние трябва всеки ден да изравняваме разходите с приходите. Нямаме възможност да трупаме дългове. Така че през следващите няколко дни е възможно да ви е, кажем, нуждаем се от допълнителни 6 милиарда през тази година и 12 милиарда през следващата, тъй като те липсват в бюджета. Необходима ни е повече яснота във всеки случай. И тук, в парламента, и в съвета. И така, в резултат на Брексит е, се отваря една е, дупка, една празнота в бюджета. Ние смятаме, че чрез пет съкръщения можем е, до някъде да покрием тази липса, както и чрез допълнителни плащания – формулата за 2019 и 2020 година трябва във всеки случай да бъде твърдо договорена. Възможно е вноските да трябва да се увеличат в размер на 3 милиарда още за тази година. И другите е, 3 милиарда да се покрият чрез економии. И по същия начин 50 на 50 е, ще се действа и през 2020 е, година. Е, колегата Дириада е, ме критикува, тъй като е, просто не можех да повярвам на съобщението, което получих по телефона. И затова попитах допълнително дали това е вярно е, комисията смята, че истинската демокрация е а, правдоподобна и действителна, когато има възможност за критика, но и за корекции. И така, много е важно да полемизираме нещата, естествено, но и същевременно да си даваме сметка за реалността. Имаме огромни бюджетни разходи и всеки гражданин в Европа, който заработва 100 евро с ръцете си, е, ще трябва от тези 100 евро да плати 50 евро данъци и такси. Това е, е средното данъчно бреме за Европейския съюз. И от тези 50 евро, едно евро отива в бюджета на Европейския съюз. В Париж, в Лондон, в Штутгарт и така нататък. Едно евро от 50 евро са за Европа. 49 евро остават за националната държава на различните нива от централното до местното равнище. Аз мятам, че едно евро е минималната стойност на европейското членство. И с това едно евро Европа може да се финансира. В полза на Еразъм Плюс на младите хора отиват е, тези евра. За проучвателните, научните проекти, е, които са насочени отново за, към гражданите, към населението. Ние не можем инак да се конкурираме с Китай, с Google, с Америка. Нашите приятели от Обединеното кралство би трябвало да продължат сътрудничеството в сферата на проучванията, на изследванията и науката, а също и в сферата на космическите изследвания. Ние там действително можем да се похвалим с отлични постижения. И така, това едно евро от е, данъците на европейските граждани се инвестират в важните европейски проекти. Е, смятам, че едно такова разпределение на отговорностите и задълженията е справедливо. Това е последната е, година от е, многогодишната финансова рамка. Някои от програмите вече обхващат обаче и е, един по-дълъг е, период, който навлиза в периода на следващата МФР. Трябва да имаме предвид това това, което вие е, по предложение на вашия докладчик госпожа Холмайер е, решите, ще бъде е, изключително важно с оглед на драматичните събития, свързани с излизането на Великобритания от Европейския съюз. Аз много се надявам, че ще продължим хубавите дискусии, които водим с вас и през следващия парламент. Колегата Таран направи чудесни предложения, както и почти всички от вас, които се изказаха днес, за което ви благодаря. Госпожа Холмайер има думата. Господин председател, господин комисар, скъпи колеги, позволете ми първо да ви благодаря много сърдечно за тази много интензивна и е, интересна дискусия по отношение на Брексит. Е, 312 е, срещу 308 е резултата. Това е броят на гласовете. Да, действително питам се дали е, британския парламент е, съзнателно произвежда този хаос, е, който цари в момента. След като толкова години сме работили заедно и сме преследвали общи цели, това, което се случва в момента, действително е нещо е, изключително странно. Надявам се, че разумът ще наделее не само по отношение на е, е, програмите Хоризонт, Европа и Еразъм се проявява интерес. Великобритания има интерес към много изследователски програми и аз наистина се надявам, че разумните сили ще наделеят и ще имаме възможност да регламентираме сътрудничеството по един е, добър начин. Ще кажа още няколко изречения във връзка с казаното от докладчиците в Сянка, нашата обща задача е да се изправим заедно и сплутени срещу съвета, да следваме и линията на Комисията за едни разумни финанси на Европейския съюз. Това е почти павловски рефлекс това, което наблюдаваме, е, че се случва в съвета, но при всички положения трябва да си даваме сметка за нашите намерения, за нашите идеи. Ние желаем да постигнем синергия и то не само е, да отвоим, да отруим ефекта. Е, би трябвало да си даваме сметка, че всяка държава член самостоятелно ще трябва да изразходва много повече средства и за обявяването на търг, търгове е, и за реализиране на съответните проекти. Много по-ефтино и по-лесно би било, ако го направим заедно. Намираме се в тежък период за Европейския съюз и точно в такива трудни времена трябва да сме сплутени, трябва да сме единни, трябва заедно с комисията и с държавите членки, доколкото можем да ги убедим да действаме заедно. Когато трябва, ще се възпротивим на държавите членки в съвета и ще ги убеждаваме, докато те разберат, че заедно можем да генерираме много повече ползи, отколкото по-отделно. Благодаря ви. И така приключваме с дискусията по тази тема. Гласуването е утре. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Ситуацията в Никарагуа. От името на а, върховния представител ще говори комисарят Мимица. Имате думата. You, Благодаря. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за възможността да обсъдим положението в Никарагуа. Благодаря ви за отличното сътрудничество през изминалите седмици. СВД е и парламентът работиха ръка за ръка и така показаха на практика как различните институции могат да бъдат единомишленици, устремени към една обща цел. Искам да благодаря на господин Рамон Хуареги за силната му ангажираност и ръководството на делегацията на парламента в Никарагуа. Напрежението в страната се запазва, въпреки че най-видимите прояви вече се оталожиха все още има голям брой политически затворници, които са незаконно съдържани. Някои от тях са обвинени в тероризъм, само защото участваха в демонстрации. Условията в затвора за част от тях са неприемливи. Гражданското а, общество, журналисти са подложени на турмоз. Отнема им се правосубектност – на много голяма част от организациите. Това е, се посочва и в заключенията на съвета, в които призоваваме властите да освободят всички политически затворници и да гарантират справедлив съдебен процес и човешки условия за всички. Призоваваме за диалог, за политически реформи. Готови сме да използваме всички инструменти на нашата политика – в отговор на събитията в страната. Делегацията на Европейския парламент, ръководена от Рамон Хуареги, в присъствието на нашия представител в Манагуа допринесе много за изясняване на ситуацията. И благодаря за програмата, която беше разработена за среща с правозащитници, семейства на жертвите, журналисти, да посетят затвора да се срещнат с най-различни представители на обществото, както и с президента Ортега и неговата съпруга, вице-президента Морилю. Трудно беше да се организират тези срещи, но те бяха необходими и важни и сме ви много признателни за извършената работа. Някои от последните събития вдъхват у нас надежда и вяра, че работата ни допринася за по-положително развитие. Първо, никарагуанското правителство проведе среща на високо равнище с представители на Организацията на американските държави, и представители на дълвите страни. Второ, 100 политически затворници бяха преместени от затвора при условията на домашен арест като мярка за неотклонение по а, указания на президента Ортега. И най-накрая на 27 февруари започнаха срещи с опозицията за приемане на пътна карта, която да очертае процесът по-нататък. все още трябва да се види кои ще бъдат гарантите за изпълнение на споразумението, включително и в международен план, както не е изпълнено изискването за безусловно освобождаване на политическите затворници. Готови сме и за посредничество, ако е необходимо. ООН, Организацията на американските държави и евентуално Европейския съюз, евентуално могат да бъдат помолени да се включат в процеса. Колкото и да са окоръжаващи тези признаци, за разлика от положението преди няколко седмици, все още сме предпазливи. Не знаем доколко сериозно гледа правителството на възстановяването на основните права и свободи прогласени в Конституцията, най-вече е, свободата на е, словото и на събранията. Смяната на мярката за неотклонение на 100 души е положителна стъпка, но над 600 остават в затвора при нечовешки условия. Някои от тях са обявили гладна стачка. Няма да забравим също така че всички обвиняеми трябва да бъдат изправени пред съда в един справедлив процес, така както той се гарантира от Никарагуанската конституция. Гражданския съюз настоява за същото, за освобождаване на политическите затворници и възстановяване на основните е, права. Ще трябва да проследим доколко се ангажира правителството с реформите. Регионалните избори на Карибското крайбрежие в Никарагуа не демонстрираха желание да се работи по-новому. Надяваме се, че няма да се пропусне възможността през април да се смени курса, когато ще е, има е, избори за е, върховните съдилища. В светлината на събитията от 2018 година ние направихме оценка и се надяваме, че ще има преговори, в които повече никарагуанци ще се почувстват представени така че когато бъдат произведени избори, те свободно да дадат своя глас за бъдещето на страната. Независимо от е, отворените рани, от жертвите, които искат справедливост, от е, съмненията, които имаме, все пак насърчаваме предприятите стъпки. Очакваме на масата е, за преговори да се постигнат конкретни стъпки и то от страна на правителството, за да се намери мирно разрешение на създалата се криза. Ние, европейците, оставаме на штрек и готови да реагираме на по-нататъчно влушаване е, на положението с правата на човека и върховенството на закона. Готови сме да направим всяка необходима стъпка за политическо решение на кризата съвместно с нашите международни партньори. За това още веднъж искам да благодаря на Европейския парламент. Вашата ангажираност ще бъде изключително ценна и за напред. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Господин Салафранка, заповядайте. Е Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Утре Европейският парламент ще гласува резолюция, призоваваща за временно отстраняване на Никарагуа от централно африканско, от централно латиноамериканското споразумение. За нарушение на правата на човека, за е, беззаконието, което все още се шири в страната. По време на нашето посещение през месец януари Европейският парламент, както се отбеляза, има възможност да разговаря с независими експерти, с представители на ВКБ ООН за лицата, които не могат да се върнат по домовете си в страната, с а, комисаря за правата на човека. На, в резолюцията си от 31 май ние отбелязахме многото убийства, незаконни задържания, изтезания, погазване на основни права и свободи, като свободата на словото и печата. Посетихме лишените от свобода в Никарагуа, 20-25 годишни е, младежи. За съжаление, информацията, която получаваме от е, Манагова, както казахте и вие, господин комисар, повече от 600 политически е, затворници, в това число жени, в гладна стачка, поради протестирайки срещу малтретиране. И ние не бихме се оказали на висотата на своята собствена кауза, ако не оправдаем очакванията на никарагуанския народ. Ако просто се примирим с това положение. Ето защо е жизненно важно. За да се надяваме на успех на започналия диалог – да настояваме за освобождаване на всички политически затворници, е, за прекратяване на, на тормоза, на, на преследванията е, на правозащитници. Е, господин комисар, нуждаем се от път на карта, която да превърне гражданите на Никарагуа в господари на собствената им съдба. Тук в Европейския парламент работихме посветено и с голямо търпение – но вече е крайно време да пристъпим от думи към дела, господин комисар. За съжаление, обстановката не се развива в положителна насока е, в Никарагуа и, и, и трябва да е, приложим принципите, които сами ние проповядваме. Е, трябва да се позовем на клаузата в споразумението с Никарагуа за поддържане на демократичните институции и да пристъпим към действие. Благодаря. Благодаря, господин Салафранка. Господин Хаореги. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисаря за това, което каза във връзка с сътрудничеството между Европейския парламент и Европейската служба за външни действия. Имахме делегация от Европейския парламент в Никарагуа. Четири дни прекарахме там. Показахме какво мислим. Нашият парламент е на страната на народа на Никарагуа. Народ, който тъжи за загиналите, който наблюдава как затварят децата. Един народ, който е ограничен в своите свободи. Трябва да осъдим действията на правителството, които са в ущърп на демокрацията. Обръщам се към колегите от лявата страна на парламента, които е, говорят за намеса на САЩ в Никарагуа. Не, няма такава намеса. Е, там е, наблюдаваме революция срещу тоталитарен режим. Е, и същевременно тези, които свалиха бившата диктатура, се превърнаха в новите диктатори е, и потиска народа. Винаги съм смятал, че принадлежа към левицата. Социализмът означава свобода. Винаги така сме казвали. Европейският парламент подкрепя народа на Никарагуа. Европейския парламент се обявява за сериозен диалог, но при определени условия. Първо, политическите затворници трябва да бъдат освободени. На второ място, да няма ограничаване на свободите. Трябва да има свобода за общественото движение, за лидерите на опозицията и а, всички онези, които а, бяха прогодени от страната, трябва да се завърнат. Те ще бъдат и наблюдателите на демократичните процеси, ако те започнат. Европейския парламент държи на диалога, но при определени условия. Това сме го казвали на президента Ортега. Е, трябва да наложим съответните санкции на виновниците. Господин Демес Макер е следващия оратор. Господин председател, господин комисар, колеги, опозицията срещу авторитарния режим на Даниела Ортега има много лица. Е, една символична личност е Алекс Венегас, бивш атлет. Като млад сандинист той се бори заедно с Ортега срещу диктатора Сомоса. Но падането на единия диктатор е последвано от нова диктатура. И сега Алекс Венегас отново показва, че той е борец срещу политическото насилие. Той се бори за е, е свободата на жертвите. Е, народът го нарича маратонецът, ел-маратониста е, за Ортега той е терорист и преврата Джия, така както и другата символична фигура, младият е, лидер на студентското движение Амая Копенс, 24 годишна една съгражданка. Е, ние посетихме в е, затвора Ла Есперанца и тя каза, покажете какво се случва тук, защото ние не желаем Никарагуа да се превърне в нова Венецуела. Току-що приключи 13-дневната си гладна стачка. Това е нейната гривничка, направена е, собственоръчно от нея в синьо и бяло. Това са цветовете на Никарагуа. Получих писмо от белгийския и баща. Той описва ужасяващите условия, при които е, е, живеят затворниците. А те са бъдещето на тази страна. И ние трябва при всички положения да прекратим с тези репресии, цензурата, насилието. Това не е път, който води до изход. Единственият изход са политическите затворници да бъдат освободени, да се наложат санкции на виновниците, да бъдат изправени пред съд. В нашето споразумение за асоцииране има клауза за демокрация и аз много се надявам, че нашите принципи действително ще се превърнат в дело и договорите ни няма да са само къс хартия. Благодаря. Господин Нарт има думата. Благодаря ви. Sergio Рамирс, Моника Delano, Мойс Хасан, Бруклин Ривера, Карлос Тумерман, Орбего Ортега. Категорични противници на режима на Ортега – А на тези, които твърдят, е, че правителството е жертва на империалистически показателства, искам да кажа, че аз бях ранен на Южния фронт. Бях там. Сандинистите бяха предадени от Ортега. Те се бореха на барикадите – Мъчеха ги по затворите,